Въпрос и Комисията Е Кон, съгласно с член 130 и първи член правилника за работата, имаме три въпроса, 231 член, така че имаме 24 часа, за да реагирате. Ще го намерите в сайта на, на нашето заседание и ще бъдат открити. А сега ще изслушаме изявление на кандидата за